Uh, good afternoon, everybody. Uh, very warm welcome. Добър ден на всички. Добре дошли на всички депутати, на всички експерти за изслушването днес след обед. Не виждам съвсем седящите в най-отдалечения край. Първата точка от дневния ред е изслушване на предложение на Европейската комисия за общо европейско право за продажбите. Бих искала да направя няколко водни бележки относно работата на комисията през следващите няколко дни. Най-напред искам да ви съобщя, че това заседание се предава на живо по интернет. Надявам се, че ще имаме достатъчно слушатели и ги приветствам с добре дошли. Е, искам също да кажа, както мнозина от вас вече знаете, че работихме много усърдно в нашата комисия за контакти с е, гражданите Имаме нюзлетър, имате екземпляр от нея. Също имате линкове към документите на комисията. С удоволствие бихме ви изпратили електронни варианти. Ако не сте все още членове на мрежата на приятелите на Комисията за защита на потребителите, можете да влезете в нашата интернет страница, може да ни изпратите имейл и ние с удоволствие регулярно ще ви изпращаме бюлетина на комисията ИМКО. Броя на приятелите на ИМКО непрекъснато нараства. Предлагам да приемем дневния ред за цялото заседание до 5.30 днес ще имаме изслушване по общо европейско право на продажбите. Госпожа Басто ще дойде в последствие, за да ни представи измененията, които е получила по доклада ни за 20-те основни въпроса, предизвикващи безпокойство сред европейските граждани и предприятия тези, които проявяват интерес, могат да останат. Това е важен въпрос и нашата комисия отдава особено значение на правата на потребителите на единния пазар. Утре ни предстои официално да започнем заседанието в 10 часа, но ще обсъждаме за достъпа на стоки от е, трети страни на вътрешния пазар. Сега можем да преминем към официалната програма на изслушването. Отново бих е, искал да приветствам с е, добре дошли нашите уважаеми експерти. Всички вие сте получили техните биографични справки, за това няма да ги представям подробно. Само ще им давам думата. Определили сме времето за изказване по 10 минути за всеки от е, експертите. И ще видите на екрана часовника на, на ИМКО, за да знаете как е, се движи времето. Бихме искали да остане достатъчно време и за разисквания. Структурата на изслушването. Първо ще говорим за сегашното състояние на потребителското доверно право с професор Штрук. Той е директор по тези въпроси в университета в Ловен. Говори, работи по тези въпроси отдавна. Посещавал съм ги преди две години, знам какъв богат опит има в тази област. Ще обсъдим също потребителите Също председателя на БЕУК е сред нас. Имаме също представители на националните институции, които членуват в БЕУК, къде седят представителите на потребителските организации. Бихте ли вдигнали ръка, за да видим къде се намирате? Приветствам ви най-сърдечно с добре дошли. Обеден съм, че ще искате да се срещнете с някои от депутатите ни по-късно. След това ще е, имаме въпроси-отговори след е, всеки един раздел. Третото заседание ще бъде за право на отегляне от договора да в е, сравнение с предвиденото в директивата за правата на потребителите Кристофер Уорнер от Уич и господин Белингхаузен от партна Линклатерс, Германия, ще участват в нея. Най-напред искам да поканя двама от колегите ми, които работят по тази тема, да ни я представят. Евелин Гепхарт. Тя е координатор от групата на социалистите. Тя обаче трябваше да отиде за операция в болница. Желая ми бързо възстановяване и съм убеден, че тя ще се върне отново. През октомври сигурно ни гледа. Поне трябва да знае, че мислим за нея. Госпожа Олга Сенелова ще я замести. Господин Ханс Питер Майер от НП е другият съдокладчик. докладчик заедно с госпожа Гебхарт. Все още не съм решил в какъв ред ще бъдат изказванията, но може би да дам думата на господин Ханс Питер Майер, тъй като той е един от официалните съдогладчици, и след това госпожа Сенделова. Господин Майер, бихте ли ни представили вашето виждане за това изслушване? Благодаря ви, господин председател. Уважаеми е, колеги, уважаеми гости, е, експерти, уважаеми госпожи и господа. Днес ще говорим по настоящото предложение на комисията е, за европейско законодателство в областта на продажбите от гледна точка на потребителите. Е, тъй като нашите виждания понякога се различават твърде много от е, записаното от комисията, е редно да обсъдим въпросите заедно с националните парламенти, с всички заинтересовани страни, с организациите на потребителите. Е, Комисията по економически въпроси е, малко ни изпревари и колежката Тисн е, вече е представила становище, което очевидно е прието с одобрение. Но в е, това становище се разглеждат въпросите от гледна точка на финансовите услуги и на осигурителите, на застрахователите, докато ние разглеждаме въпросите от гледна точка на потребителите. Така че за нас е много важно да се е, изработи един проект е, за правен акт, който е балансиран, който може да се приеме от всички е, заинтересовани страни. Не е редно само от е, една гледна точка да се разглеждат тези въпроси. Би трябвало при всички положения да се стремим и към упростяване на процедурите и упростяване и на текстовете, така че те да бъдат разбираеми и достъпни за всеки. Много-много се надявам, че това е стремежът на всички нас тук в тази зала и е, желая една конструктивна и ползотворна е, дискусия. Благодаря на господин Майер. Ще дам думата сега на е, госпожа Саналова, но нека да ви кажа, че и е, представителя на комисията, господин Штайнмайер, ще присъства на тази дискусия и аз много ще се радвам, ако в края на дискусията той вземе думата за някои заключителни бележки и коментари. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Майер, съдокладчик по темата, уважаеми гости, уважаеми госпожи и господа, аз замествам госпожа Гепхарт, която ме помоли, тъй като е, в семейството има заболяване, да я заместя. Комисията представи своето предложение и е, очаква от парламента решение. Ние е, членовете на Европейския парламент сме се споразумяли, че ще се стремим към един минимум от хармонизация и ще предложим един незадължителен инструмент, който би трябвало да засили е, правната сигурност и защитата на потребителя защото е, става дума за, най-вече за сделки е, между търговци и между търговец и е, потребител. Много важно е да защитим надежно правата на потребителите потребителите междувременно вече е, са свикнали на една по-висока степен на защита в собствените си страни и смятат, че и в е, трансграничната търговия трябва да получат същата степен на защита. Не бива е, в никакъв случай да поставяме под въпрос постигнатото вече по отношение на защитата на потребителите. Някои от потребителските организации с основание се тревожат за това, че в предложението на комисията се съдържат и текстове, които биха могли да застрашат тази е, степен на защита. Необходимо е, е да гарантираме същата е, степен на защита, на която потребителите са свикнали в своите държави и членки. Комисията твърди, че това е така. Ще бъде естествено от полза ако този е, минимум от е, хармонизация се наложи в е, всички държави, членки на Европейския съюз, така че да се облегчат търговците при сключването на сделки помежду си и с потребителите. Същевременно, заложеното в предложението на комисията като че ли представлява една по-ниска степен на защита, отколкото в някои от държавите членки. Така че много важна е оценката на въздействието, проведена от е, комисията. По отношение на качеството е, имам известни съмнения и тревоги. Страхувам се, че е, комисията не е взела и не е отчела в достатъчна степен е, изискванията, заложени в директивата за защита на потребителите и няма пълно съответствие между е, проекто е, акта, предложен от комисията и директивата за защита на потребителите. Е, по отношение на е, поверителната, е, поверителния характер на информацията, по отношение на обема на данни, които трябва да се предоставят на потребителите, смятам, че би трябвало да се стремим към, един, по, към една по-висока степен на защита на потребителите, към една по-висока степен на правна сигурност и това е, е, е моето желание като съдокладчик по тази тема в парламента да изготвим един по-подробен каталог, който да гарантира тези права. Би трябвало при всички положения да имаме предвид и критичните бележки на всички потребителски организации за интересовани страни. Смятам е, при всички положения, че е, проекта, по който работим в момента, е изключително важен. Смятам, че е, проектът е, би бил от полза за всички е, страни. Ние ще се постараем да подпомогнем процеса след много подробни и сериозни дискусии. А очевидно госпожа Сеналова, като заместник на госпожа Бек, Гепхарт и господин Майер ще понесат основната тежест по тази много важна задача. Вече споменах, че приоритет за нас е защитата на потребителите и това ще ни ръководи в нашата работа. Позволете ми сега да дам думата на първият ни гост е, от експертите, професор доктор Шулстойк, директор на Центъра за европейско економическо право и Центъра за е, изследвания в областта на е, потребителското право в Люферн. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати, госпожи и господа. За мен е привилегия да съм тук. Ще се опитам да съм кратък. Помолиха ме да говоря за състоянието на нещата относно европейското право договорно право в Европа, е, поискаха от мен да направя сравнение и с предложението за общото европейско право на продажбите. И имаме два пътя. От една страна хармонизация, не само хармонизация, защото има и незадължителни инструменти. Това нещо е вече съвсем ново, тези незадължителни инструменти – Би било интересно да погледнем за кратко с какво разполагаме, какво е законодателството в областта на потребителите. То е доста впечатляващо. Не мога да обясня всички елементи, но ще се опитам. През 1985 година започнахме с договорите извън търговския обект, след това имахме пакетните пътувания, това е изключително важно законодателство, защото е хоризонтален инструмент, след това така наречената директива таймшеринг, нещо много специфично, договорите от разстояние, които стават все по-важни. Имаме продажби за потребителите. Това е малко подвеждащо, тъй като става въпрос за съответствие, за гаранция от две години и пазарите на финансови услуги. Всичко това е в хронологичен ред. По отношение на транспорта имаме разпоредби свързани с закъснението, с отказа за качване на борда и така нататък. Електронни мерки в пакета от 2009 година, универсалната директива през 2010 година. Освен това, през миналата година се предвидиха и някои нови мерки които изменят съществуващи разпоредби, други са съвсем нови. Например, има съвсем нови правила, свързани с таксите, които трябва да се платят в случай на определени средства на плащане, комуникация по телефона, допълнителни плащания и така нататък. Освен това, има някои елементи в ДПП директивата, които не присъстват тук в предложението за регламента. Нека да погледнем връзката между законодателството за потребителите, това е правото, което ще се прилага по принцип, когато не се избрал факултативен инструмент и от друга страна ОЕПП това като втори режим. Трудно е малко това за разбиране, тъй като имаме съответно две паралелни е, разпоредби. Какво е приложеното поле? Договори за продажби, за цифрово съдържание и други свързани договори. Това е член 5. Не става въпрос само за договори между компании и потребители. Става въпрос и за договори между компании – държавите членки имат възможност да разширяват приложеното поле, когато една от страните е компания и то не е само малко или средно предприятие. Става въпрос за трансгранични ситуации, но държавите членки могат да разширят приложеното поле и към вътрешни е, ситуации. И тук имаме една разлика, тъй като в е, законодателството има предвидени правила, които могат да се прилагат и в национален мащаб. Казахме вече, че ОЕПП е факултативна форма. Трябва да има съгласие и от двете страни. По отношение на връзката между ОЕПП и законодателството което съществува вече, трябва да кажем, че няма възможност да се подбират елементи от двете. Трябва да се избере или единия път, или другия път. Различни аспекти попадат извън приложеното поле на ОЕПП. Ще дам пример. Например, законност, незаконност, неморалност, език, недискриминация. Има и други обаче елементи – Тоест има цял набор от правила и разпоредби по отношение на договорите за продажби. Има отделни разпоредби, когато едната от страните е МСП. Няма ограничение само за продажбите, когато става въпрос за съществуващото законодателство за потребителите, а ОЕПП съответно покрива само част от това законодателство, което вече съществува, естествено тук не означава, че имаме по-ниска защита на потребителите. По отношение на трансграничните продажби, съществуващото законодателство ще се прилага, ако няма възможност да се прилага ОЕПП. Някои положителни страни на ОЕПП могат да са повечето покрити аспекти на договорното право, свързано с продажбите. Например, изключването на договор, проблеми по отношение на съгласието, тълкуване, средства за правна защита за продавача, обещетяване, закъснели плащания, давност и така нататък. Всичко това не присъства в съществуващото законодателство. Има стандартна стандартен път за предоставяне на информация. Имаме факултативен характер и високо ниво на защита на потребителите. Аз съм експерт по тази тема и съм работил по съществуващото законодателство. Разгледах случаите в Белгия. В 99% от случаите съответно правилата и разпоредбите в ОЕПП са почти същите, както в белгийското право. Така че по никакъв начин няма да имаме по-низко ниво на защита на потребителите. Може да се направи тест с различни примери. Аз съм споменал 4, но ще спомена един или два. На първо място нечестни условия. Директивата съдържа клауза с общ характер и индикативен списък с различни условия по договора, които са нечестни или несправедливи. Има минимална хармонизация. Някои държави членки имат високо ниво на защита на потребители. В моята страна, например, този регламент ОЕПП ще се прилага за недоговорени условия. Това обаче не е така във всички страни. Няма общо задължение за прозрачност по силата на директивата имаме чисто индикативен списък, в ОЕПП имаме опит за черен списък и за много дълъг сив списък и това дава по-голяма сигурност за потребителите. Още нещо, което искам да спомена, това са средствата за правна защита по отношение на купувача. Защото ако погледнете директивата за продажбите за потребителите, има иерархия в случай на не спазване на договора и има възможност да се получи правна защита, може да има поправяне на щупеното, например, и ако не работи един продукт, може да се търси отмяна на договора. По отношение на ОЕПП имаме цял набор от а, средства за правна защита в член 106 право да се спре изпълнението, обещетение, както и някои други правила. По отношение съответно на правната защита, определено трябва да кажа, че ОЕПП защитава по-добре потребителите, отколкото съществуващото законодателство. Какви са положителните отрицателните страни на двата режима? Какви са положителни страни на съществуващото законодателство? По-широко приложно поле, по отношение на ОЕПП пък ще трябва да изчакаме да видим как ще проработи то. И накрая, последния ми диапозитив, 9 точки, заключителни бележки. Нямам достатъчно време, така че ще трябва да ми вярвате. Винаги може да проверите в подробности какво казвам. Какво е написано тук? Само някои области на договорното право в областта на потребителите е, са хармонизирани. Има обаче някои важни аспекти, като нечестни условия, продажби от разстояние и съответствие. Имаме конкретни правила за определени услуги, като финансовите услуги, пътуванията и съвместното ползване на собственост, вакансионна собственост, например, така наречения таймшер. Имаме проблем за това, че съществуващото законодателство е микс от минимална и пълна хармонизация. Това обаче вероятно е неизбежно. Системата от средства за правна защита в съществуващото законодателство е непълна. Така че ОЕПП тук представлява подобрение. Освен това има една прокрадваща се инфилтрация от страна на регламентите в националното договорно право по отношение на транспорт, електронните комуникации. Ще трябва да се спечели доверието на потребителите. На седмо място фрагментацията води до несигурност. Съществуващото законодателство тук също по някакъв начин трябва да бъде споменато. Ролята на Европейския съд ще нарасне и по силата на директивата за нелоялните търговски практики. И накрая ОЕПП дава високо ниво на защита на потребителите, но може да се превърне освен това в още една стъпка в потреблението и в защитата на потребителите в Европа. Благодаря. Благодаря за тази толкова подробна презентация. Ние сме се срещали на няколко пъти в рамките на една висока е, група, група на високо ниво от експерти. Сега предвидили сме първи кръг от въпроси и отговори. Някои от докладчиците или действащите докладчици, дали някой от тях иска да каже нещо. Освен това, тук госпожа Руле, е тук тя е докладчик в сянка. Някой иска ли да зададе въпрос на господин Стук на този етап, преди да преминем нататък? Господин Шваб. The... Благодаря, господин председател. За разлика от белгийското право, т.е. в сравнение с белгийското право, докладчикът и ораторът, който чухме, не вижда намаляване на качеството на защитата но на мен ми се струва, че има и други случаи в държавите членки. Аз лично не смятам, че пълната или частичната хармонизация ще доведе непременно до по-високо качество на защитата и е възможно в крайна сметка да се стигне и до нежелани становища повечето ще допуснат, че е намалена защита на потребителите. Това ли казахте? Да, аз напълно разбирам казаното от вас, но не разбрах большинството от участите в какво? От онези, които разглеждат този регламент. Тези, които са се запознали с регламента, считат, че не съответства на нивото на закрила на потребителите, което съществува в момента. Аз не съм а, правил проверка за това какво е мнозинството. То е различно като в парламента. Аз само знам какво се прави в групата експерти и каква беше отправната ни точка, за да стигнем до сегашното а, ниво. Читам, че большинството а, биха стигнали до обратното заключение на това, до което е достигнала вашата група. Да, това беше малко загадъчно изказване от страна на господин Швапа. Аз, а, доколкото разбирам, вие подчертавате, че новото предложение на Европейската комисия, 28-ят режим, от гледна точка на цялостната защита на потребителите във всички а, сегменти, е само една част от тази цялостна защита. И тогава основният въпрос е каква е добавената стойност на ОЕПП? Това е основният въпрос. Каква е реалната му полза? Що се отнася до общата закрила на потребителите и как се вмества в останалите аспекти, които вие подчертахте в вашия детайлен анализ? Много от тях ще останат в сила. Ако някой избере ОЕПП, закрилата ще се допълва от други аспекти. Това е сложен аспект, не може да се даде конкретен отговор. Ето защо господин Шваб казва, че се водят много разисквания. Можете ли да хвърлите малко светлина? Дали аз съм разбрал добре основата на вашия анализ? ако вземем, че закрилата на потребителите е 100%, какъв е делът на този факултативен инструмент е, в сравнение с останалите инструменти? Факултативният инструмент се отнася само до продажбите, както и до някои други неща. Стига а, е, да бъде избран от заинтересованите страни, тогава трябва да го прилагат. Дали ще бъде защитен потребителя, той ще бъде поне в същата степен, в каквато ако не се възприеме системата, защото ще се прилага обичайното право за защита на потребителите. Ако се направи това за продажбата за потребителите, ще имате по-добър режим при ОЕПП, защото ще имате по-добри средства за правна защита. Да, това беше ясно и полезно. Господин Майер има думата. Започнахте с изказването, че от 1985-та година на европейско равнище се създава е, законодателство в областта на потребителите и тяхната защита. Какъв е изводът, в крайна сметка, ако се стигне до това общо европейско търговско право? дали е, ще трябва да се отменят е, повечето съществуващи и действащи към момента е, закони в областта на защитата на потребителите или те ще останат и е, ще влязат по някакъв начин в е, това, което сега наричаме ОЕТП. Дали ще имаме консолидация, това е друг въпрос. Така или иначе, ОЕПП ще засяга само определени договори. Няма да засяга, например, пакетните пътувания и някои други аспекти, по които имаме директиви. Те имат основания за съществуването си. Договорите за продажба от разстояние или извън търговския обект или в търговския обект, тогава, както и директивата за неравноправните договорни условия, ако а, заинтересованите страни възприемат новия режим, той ще се прилага, но той е факултативен. Необходимо е обаче да имаме един стандартен режим, така наречения дефолт режим. И тогава трябва да се види дали това ще гарантира по-слаба защита на потребителите. Моят отговор е, че това няма да стане, но разбира се, Застъпват се различни мнения. Председателят. Да, мисля, че вие много добре поставихте основата за обсъждането ни с елементите за защита на потребителите и правото на оттегляне. Има ли други колеги, които биха искали да зададат въпроси? Обикновено на изслушванията се дава възможност на депутатите да зададат въпроси, но ако има и други, които а, имат а, силно желание да поставят въпрос, могат да го изпратят в писмен а, вид а, и ако остане време, ще могат да поставя въпроса от ваше име. В противен случай няма да е възможно. Можете да ни а, предадете в писмен вид вашите въпроси, без да се редите на опашка искаме да обхванем цялата тематика в нейната пълнота. И така, нека да преминем към втората част от изслушването, да разгледаме по-подробно различните аспекти на защитата на потребителите в ОЕПП. Първо ще дам а, думата на а, нашите гости. Първо госпожа Гоенс, е по-словено господин Сайферт. Той е известен юрист, постоянен член на експертната група от името на Германската търговска промишлена палата. Всеки от тях ще има 10 минути за изказване, след което ще дадем думата за повече въпроси от залата. Ще дам възможност на експертите в края на изслушването да ни кажат какъв да бъде пътя, следващите стъпки, които да следваме. Първо, госпожа Гоенс има думата. Добър ден, дами и господа. От името на Белки искам да ви приветствам с добре дошли. Приветствам организираното от Тимко изслушване за общо европейско право за потребителите. Крайно време е да се зададе въпроса дали това право е добро за потребителите или не. Радвам се, че има възможност да споделя нашия анализ, нашите безпокойства с вас и аудиторията, представена тук. Има много потребителски организации, представени в тази зала и това показва колко важен е въпроса за тях, колко важно е те да участват в дебата. Има много неща, които можем да кажем. Зная, че разполагам само с 10 минути, но можете да се запознаете по-детайлно с нашата позиция на нашия вебсайт. Когато говорим за ОЕПП, трябва да се поставят три въпроса от името на потребителите. Първо, дали потребителите се нуждаят от факултативно европейско право за продажбите. Второ, какъв ще бъде ефекта от това право върху потребителите и какъв ще бъде ефекта от подобен инструмент върху потребителската политика и законодателството на Европейския съюз. Трябва да видим на какъв фон се води това разискване. Вече беше споменато, че има една много солидна правна рамка за защита на потребителите при сключването на договори. И последната, последният елемент беше директивата за правата на потребителите от 2011 година. Благодарение на Европейския парламент беше прият един документ, който е е в полза на потребителите. Комисията сега предлага съществена промяна в подхода, предлага един факултативен инструмент. Това е регулаторен експеримент с висок риск, който може да има негативен ефект върху потребителите. Ние искаме да се направи задълбочено проучване на оценката на въздействието. Разбирам, че това вече е прието от докладчика и аз ще изчакам какъв е резултата от това проучване. В резюме нашата позиция. Берк, организациите за защита на потребителите не подкрепят общо европейско право за потребителите, за продажбите. Това е нещо уникално а, като а, файл, защото не само ние тук в, а, на европейско ниво, но и организациите на национално ниво провеждат конструктивен диалог с други заинтересовани страни, с търговци, с стопански обекти, субекти, с гражданите, Въпросът е, ако потребителските организации, много бизнес организации поставят под въпрос нуждата от подобен инструмент, тогава защо се работи по такъв инструмент? Защото този инструмент не улеснява нещата, а би създал проблеми и затруднения както за потребителите, така и за бизнеса. В много отношения потребителите ще са в по-низгодна позиция, отколкото са били преди освен това, се блокират необходимите усъвършенствания, модернизиране на правото Въвежда се паралелно регламентиране, паралелно право. Това не е замяна на законодателство. Ще има 27 потребителски закони, ще има европейски закон, ще има и този факултивен инструмент. Това е осложнява нещата. Представете ли се какво ще означава това на хората които участват на пазара, как съдилищата ще се справят с различните видове режими, как ще бъдат решавани промените в законодателството, дали паралелно или по-отделно, дали ще живеят собствен живот. ще има сложност, несигурност, ще има и дискриминация, тъй като потребителите ще бъдат третирани по различен начин, съгласно режима, който ще бъде избран от търговеца. Ще има изкривяване на конкуренцията, тъй като големия бизнес ще може да се справи с сложността и ам, докато малките и средни предприятия няма да имат такъв капацитет. Това е факултативен подход, това не е интелигентен подход според нас и той се прилага не само по отношение на ОЕПП, но и в други области, като например застраховането, работата в компютърни облаци и прочее. Нивото на защита на потребителите, предлагано от ОЕПП в важни области на договорното право за потребителите, не е толкова високо, колкото по-рано и със сигурност не е по отношение на неравноправните договорни условия. Нямам време за да навляза в детайлни, детайли. Ние обсъдихме тези въпроси разпоредба по разпоредба и виждаме, че в много случаи има по-ниска защита. За да не се подвеждат вземащите решения, нито потребителите да правят а, а, сравнение между ОЕПП и останалите, да не вземат а, за основа европейското законодателство, а националното законодателство, защото това трябва да бъде базата за сравнение за потребителите. За потребителите няма избор. Това е харесва ви или не, трябва да го приемете. Потребителите няма да имат възможност да преговарят. Важен елемент от гледна точка на вземането на политически решения е доста обезпокоително, че ОЕПП ще блокира усъвременяването на ам, правото в областта на защитата на потребителите. Например, да вземем цифровото съдържание. Тук има съществена вреда, нанасена на потребителите, защото няма адаптация към съвременната технология. Има нужда законодателството да се адаптира към реалностите и това се прави в ОЕПП, но същевременно комисията заявява, че освен ОЕПП няма да се предприемат други законодателни инициативи в областта, което означава, че потребителите ще могат да използват съвременни правила в сферата на цифровото съдържание, само ако бъде възприето ОПП. Мисля, че това не е добро решение. какво предлагаме ние? Ние предлагаме да се намерят практически решения. Ние предлагаме да се работим на ев... за европейски стандартизирани договори на европейски ниво, един подход на мекото право, практически бързи решения, които да решават основните проблеми на потребителите, как ще бъдат защитени те. Например, използването на альтернативни начини за разрешаване на спорове и онлайн начини за разрешаване на спорове. Няма да бъде заменено националното законодателство. но ще увеличи правната сигурност и доверието на потребителите при трансграничните транзакции. Ние работим по подобно предложение, провеждаме неформален диалог с бизнеса, работим все още по въпроса и считаме, че това е нещо положително. Освен това, ние считаме, че има потребност да се предприеме цялостен подход на европейско ниво относно законодателството за потребителските договори, да бъдат разрешени всички пречки пред трансграничната търговия. И това е подчертано в съобщението на комисията както и доклада на ИМКО за електронната търговия. Трябва да видим какви са възприятията, свързани с трансграничната търговия, да ги преодолеем, да има достъп до альтернативно и разрешаване на спорове, онлайн разрешаване на спорове и също стандартизирани договори има някои недостатъци в сегашната правна уредба. Правата на потребителите трябва да се подобрят, да се модернизират, но това трябва да стане чрез законодателство в полза на всички потребители, а не само на унези, които ще търгуват с такива субекти, които са избрали да прилагат ОЕПП. Това бяха слайдовете, които исках да ви представя. Дами и господа, благодаря за вашето внимание. За да работи пазара, да бъде функционален, той се нуждае а, от а, жизнеспособни а, търговци, от а, уверени потребители. Трябва да са уверени, че ще имат а, равноправни а, а, договори. Затова трябва да се вслушаме в заинтересованите страни и се надявам, че най-сетне това ще се случи. Благодаря за вниманието. Председателят, благодаря ви много. Благодаря за много ясното изложение, за това, че се спряхте на редица въпроси, които ще разискваме след малко. Сега искам да дам думата на господин Сайферт от германските търговски камери, за да представи тяхната гледна точка дали общото европейско право за продажбите е добър избор за потребителите. Благодаря, господин председател. Очевидно бях много близо до микрофона и гласа ми прозвуча твърде силно. И така, благодаря ви много. Госпожи и господа, радвам се, че съм тук и участвам в тази дискусия. Спрял съм се на някои въпроси, които според мен предлагат все пак някакво решение, което не бива да се отрича, но ние в Оденбург, в индустриалната и търговската камера, се обявяваме все пак за тази идея за едно незадължително, опционално търговско право. Макар, че има и много моменти, които будят съмнение и подозрения, да. Важно е да сме сигурни, че не само потребителите ще приемат нещата, не само те ще бъдат доволни е, от тази нова възможност, но и търговците също. Естествено, е, необходимо е, е продажно право, което е, да не е, се е, съпровожда непременно с, е, да кажем, е, допълнителни правилници за прилагане, с национални разпоредби и така нататък. Важното е да има, така да се каже, един окончателен проект, който да не обърква потребителите и търговците. Много важно е да се решат естествено и в рамките на договорното право всички въпроси, свързани с авторските права, защото понякога виждаме опасност е, е, именно тези много важни аспекти да се загубят. Трябва още веднъж да посоча нещо, което сме направили – е, приемането на е, един такъв проект като ОЕТП е, е възможно само ако имаме едно сигурно, гарантирано правно основание, но за съжаление член 114 не е това, което би трябвало да наречем надежно правно основание. Не бива да се случва това, което ни се случи през 2006 година с закона за законодателството за европейските кооперации, тогава трябваше съда да се произнесе в крайна сметка дали това е именно правилното правно основание, на което бе стъпил законодателя. След това се наложиха допълнителни поправки. Не бива да ни се случва отново всичко това. Естествено, че е, има редица задължения за подаване на информация. И в член 97 се изброяват е, е, в рамките на ОЕТП каква информация трябва да се представи допълнително е, броят на данните, които трябва да се предоставят и на документите, които ще се предоставят, се увеличава с това, че понякога сделките се сключват онлайн в рамките на електронната търговия и нещата стават почти непрогнозни погледни. И за това се питам колко прозрачни ще бъдат в крайна сметка всички тези инфор... Е, задължения за подаване на информация, колко е, ясно е, и достъпно за всички, и за потребители, и за търговци ще бъдат разписани в е, е, правния акт. В е, моята е, ежедневна дейност, аз непрекъснато е, трябва да отговарям всъщност на запитвания от този тип. Какви са документите, какви са данните, които съм задължен да предоставя или другата страна е задължена да ми предостави. В някои случаи нещата не са никак ясни за е, предприятията и то най-вече за малките и средните предприятия. И става дума на всичко отгоре за закони, които е, отдавна действат в Германия и би трябвало да са добре познати. Защитата на потребителите естествено е едно скъпо начинание. И основният въпрос, който трябва да си поставим е колко можем да платим в рамките на германското законодателство в областта на защитата на потребителите. Е, продавачът е, има правото да извършва допълнителни поправки и да доставя някакви резервни части, да кажем, или услуги е, в смисъла на поправката. Друг е това желателно ли е? от гледна точка на търговеца, естествено това оскъпява нещата. То се отразява на неговите е, сметки, калкулации. Е, от... И той е заинтересован е, да извършва тези ремонти и поправки е, наколкото е възможно по-ниска стойност. И така, а сега стигаме до понятието prescription на английски, което всъщност означава давност. 10 години давност за да можеш да предявиш някакви претенции. Е добре, аз си купувам днес един iPhone, но след 10 години, да кажем, той вече не съществува. Е, особено в рамките на е, тази техника, е, нещата много бързо се развиват и продуктите се изместват от нови поколения. Така че от германска гледна точка един двугодишен срок на давност е много по-уместен. Много често обаче имаме затруднение с определенето на началото на този срок на давност. Дали от момента, в който потребителят е осъзнал, че има вече някакви права е, за предявяване на претенции към продавача, към търговеца или е, от някаква възможна дата на осъзнаване, така да се каже, на потребителя на този факт на, на факта, че закупената стока би трябвало да бъде поправена от продавача, защото има дефекти. Така че, като търговец, аз, да кажем, залагам винаги на един срок от 10 години. И още един въпрос възниква тук. Как нещата ще се отразяват, как ще се отчитат в баланса на предприятията? И в тези е, годишни биланси е, се предвижда един резервен фонд именно във връзка с е, срока на давност и с необходимостта извършване на поправки и от допълнителни, да кажем, оплаквания или претенции на купувачите в някои случаи е, е, така, одитните компании е, изготвят един вид образец за калкулиране на резервите и включване на определени суми но тази, е, този балансов подход е, като че ли не отговаря напълно на всички изисквания. Във всеки случай, колкото повече резерви, колкото по-високи са сумите, които вие включвате в резервния фонд във вашия годишен баланс е, или отчет, толкова по-скъпо става всичко. А това автоматично вдига цените и за крайния потребител. И това едва ли отговаря на нашите представи за защита на потребителя. Така че трябва много добре да помислим за срока на давност. Колкото по-дълъг срок на давност, по-големи суми за резервния фонд и по-скъпи продукти за потребителя. Така че ако ние не успеем да структурираме така ОЕТП, че да бъде е, приемливо е, както за търговеца, така и за потребителя. И двамата да са убедени, че става дума за един добър избор, то тогава целият този проект на практика може да бъде отписан и да бъде обявен за мъртъв още преди да е влязал в действие. Благодаря ви. Е, ние очевидно позакъсняваме с времето, но следващият път ще взема мерки, за да бъдем по... да отчитаме времето по-точно. И така, нека да попитаме сега присъстващите членове на комисията дали ще задават въпроси или да но позволете ми преди това да е, поздравя господин Бернингуер, който е тук е, вече в залата. Той също е, е заместник член на нашата комисия. И така, кой би желал да участва в дискусията? Исках да се върна на допълнителната полза, особено когато става въпрос за средствата за правна защита. Госпожа Гоен каза, че това е област, в която ОЕПП дава много възможности. От друга страна, обаче, господин Зайферт постави под въпрос това и попита дали на практика ще се приемат такива идеи, дали търговците ще ги приемат, тъй като това ще наруши равновесието. Просто ще поставя този въпрос за разискване. Нека да видим сега някой от другите колеги иска ли да отговори или да зададе въпрос. Господин Шваб и госпожа Сенало. Господин Шваб е първи. Съвсем накратко, към това, което каза госпожа Гоен, е, тя говори за директивата за потребителите. Но наистина е, по отношение на услугите е, там не можем да открием достатъчно гаранции за потребителските права. И, и ако имахме е, е, е, пълна хармонизация, може би нещата ще да изглеждат по-добре по отношение на гаранциите за защита на потребителите и техните права. Но сега, а, понеже стана дума за това, че е много трудно да се намери златния път, царския път и че а, ако не можем да отговорим на очакванията и на търговец и на а, потребител, можем да отпишем проекта. А, възможно е, а, според мен, е в определени места търговци и потребители да не вземат решения в полза, да кажем, на ОЕТП, тъй като не го познават. А, може би точно по тази причина се нуждаем от все пак от малко повече хармонизация. От, може би да... Uh, може би да изслушаме и другите въпроси и след това ще ви дам думата, за да отговарите на всички, казва председателята. Сега госпожа Сеналова. Един въпрос към господин Зайферт. В началото на вашето изказване вие казахте няколко добри думи. Госпожа Гоен пък заяви, че въвеждането на този режим може да доведе до дисбаланс на пазара, тъй като ще има правни затруднения, най-вече за малките и средните предприятия. Господин Зайферт, не смятате ли, че има известно противоречие тук? В това, което каза госпожа Гоен? Всъщност, въпросите бяха зададени първо на господин Зайферт и след това ще дам думата и на госпожа Гоян и след това ще имате още възможност за задаване на въпроси. Господин Зайферт. По първия въпрос е, хармонизация естествено е по-добре, когато правите транснационални изделки, да имате една правна база е, достъпна и задължителна, да, не доброволна. Но тук трябва да си отговорим на въпроса за разходите и не само разходите, но и страховете в това отношение, защото около 40, че и много повече от 40% е, от малките и средните предприятия просто не желаят е, да действат е, трансгранично. Те се страхуват от трансграничната търговия. Смятат, че ще са необходими около 10 милиона евро само за правни консултации Е, допълнително още толкова, най-малкото за самата защита на потребителите и всички мерки свързани с нея. Но преди да се стигне до мерките за защита на потребителите, трябва да се извършат правните консултации, за да знаеш какво да направиш. Затова се страхуват е, е, малките и средните предприятия. Ние, е, естествено, на национално е, и включително и на европейско равнище е, разполагаме с правни инструменти и с правни актове, на които може да се стъпи. И затова се питаме понякога защо сега се започва проекта ОЕТП, И от тук проистичат и е, съмненията. Ще се ползва ли изобщо този е, инструмент на стъпил на доброволния принцип, след като няма задължителен характер и след като съществуват и други е, възможности, създадени включително и от Европейския съюз. Страхувам се, че вторият въпрос, който ми бе зададен, не достигна съвсем до мен. Дали мога да ви помоля да го повторите? Всъщност, вие отчасти вече отговорихте на моя въпрос. Той беше следния. Госпожа Гоян подчерта правната несигурност тежеста за малките и средните предприятия. Какво смятате вие по този въпрос? Но вие общо взето отговорихте. Да, наистина това е проблемът. Това е големият проблем. Как изобщо едни такива е, инструменти и правни конструкции могат да бъдат изградени? Имам предвид е, проекта ОЕТП един закон, един правен акт, е, независимо от това дали има задължителен или не задължителен характер, трябва да създава повече правна сигурност. Ако не създава правна сигурност, не си струва изобщо да започваш да работиш е, по новия законопроект. И от тук е, и някои съмнения. Аз споменах вече за решенията на е, съда в Люксембург са европейските кооперации. И в момента, в който, да кажем, ние за... приемем ОЕТП и се случи нещо такова е, и проекта стигне до е, Европейския съд, защото не е стъпил на правилното правно основание, тогава е, представете си какво ще се случи с всички тези договори, с всички тези сделки, сключени междувременно в Европейския съюз на основата на ОЕТП. Е, това ще бъде просто истинска драма. Е, е, ще настъпи един период на абсолютен е, е, правен хаос. Всяка държава членка ще прави каквото намери за правилно и за добре. И, за съжаление, е, да, търговците се въздържат, което е жалко, защото има продукти, които могат да се закупят само в някоя друга държава член, но не в собствената. А, сега, а, госпожо а, Гоен, а, ще ви помоля а, вие да а, отговорите също на въпросите, които зададе господин Шваб. А, страхувам се, той е докладчик по темата, така че задава компетентно въпросите си. По това, което вие попитахте за допълнителната полза. Ние смятаме, че може да има подобрение по отношението на средствата за правна защита, но това не трябва да се прави за факултативните инструменти, защото всички е, потребители имат нужда от по-добра защита. В момента комисията следва един подход, според който хармонизацията е приключила. Няма повече възможност за хармонизация. Ние не вярваме в това. Истинската целенасочена хармонизация е бъдещето и това е пътя напред, това е развитието, това е напредъка. Преди две години може би нямаше да можем да постигнем този консенсус. След три години пък можем да започнем от начало и да има по-голяма интеграция на пазарите, на правните системи и да се види какво е дал пазара на потребителите. Много е важно да има постепенен анализ. Смятаме, че потребителите така или иначе имат нужда от правна рамка, която да е приложима във всички случаи. И това въжи и за търговците. Вместо да се практикуват такива факултативни системи, които съществуват паралелно с националните системи. По отношение на разходите за транзакциите, нещо, което казах по отношение на оценката на въздействието. Там има само симулации на разходите за компаниите, за юридическа информация и така нататък. Ние искаме да разберем обаче какви ще бъдат реалните разходи за такива правни консултации. Благодаря. Благодаря. Някой от другите колеги иска ли да каже нещо? Някой иска ли да зададе въпрос? Господин Уорнер, може би, искаше да каже нещо. Освен това, господин Штатмайер заяви, че може да каже нещо и тъй като имаме време, аз ще му дам думата. Първо обаче давам думата на господин Уорнер. Той след малко ще говори. Благодаря. Само един бърз коментар – във връзка с казаното по отношение на разходите за компаниите, за това къде ще се включат тези разходи в финансовия отчет и така нататък. Не трябва да се забравя, че ще има увеличаване на разходите и по силата на съществуващия режим – ще има увеличаване на практика. Много компании ще се сблъскат с много големи разходи, по-високи от очакването. В много държави членки, освен това, периодите на давност са много по-дълги, отколкото в ОЕПП. Има някои държави членки, в които периода на давност е жизненият цикъл на стоките – Съответно, ние в БЕОК и в нашата организация знаем, че това създава големи проблеми. Ето защо страните с по-къси периоди на давност са сериозно притеснени. Някой друг иска ли да каже нещо? Господин Штайнмайер, искате ли да кажете нещо? Благодаря. Много любезно от ваша страна. Няколко пояснения. Първо, госпожа Гоен на няколко пъти каза, че не трябва да взимаме като стандарт европейското право, националното право. Всъщност ние взимаме и двата вида право като стандарт. Ясно сме казали, че става въпрос за защита на потребителите, която да е поне толкова висока или по-висока спрямо съществуващото законодателство. По отношение на връзката с националното право казахме, че общо взето имаме защита, която е съпоставима или по-висока от е, всичкото национално право в Съюза. Така че ние се радваме, че професор Стойк потвърди, че по отношение на Белгия защитата в 99% от случаите е по-висока. На второ място, госпожа Гоян каза, че няма да има хармонизация повече. Това не е така. В нашето съобщение към предложението казваме, че това предложение не означава, че няма да има хармонизация в съответните конкретни области. Госпожа Гоен говори за цифровите стоки. В цифровия дневен ред казваме, че правим оценка на необходимостта от хармонизация. Никой в комисията не е казвал никога, че няма нужда от хармонизация и няма да има подобряване на законодателството, поради този факултативен характер на инструмента. Още нещо. Напълно съм съгласен с госпожа Гоен, че моделните договори са пътя напред. Възоснова на какво обаче? Не може да има договори модели възоснова на съществуващото законодателство, просто защото имаме минимална хармонизация. Тъй като има минимални хармонизации по силата на директивата, никога не можем да сме сигурни, че един съдия ще каже, че съответната клауза е в разрез с това, което съществува в националното право. Съответно, трябва да има основа, на която да стъпят тези договори модели. И ето защо комисията в съобщението се казва, че ще има развиване на договори модели, но възоснова на единно право и това е ОЕПП. И в заключение, съгласен съм с госпожа Гоен, че альтернативното разрешаване на спорове и онлайн разрешаването на спорове са пътя напред. И ето защо комисията създаде преди месец предложение за тези два вида разрешаване на спорове. Вероятно тези предложения ще бъдат приети много скоро и не е случайност, че тези предложения се развиха по едно и също време, защото те са нещо като пакет. И накрая, по отношение на казаното от господин Зайферт относно предварителната договорна информация. Разбирам онова, което той каза по отношение на свръхпотока информация към потребителите, това трябва да се избягва. Знаете, че когато обсъждахме директивата за правата на потребителите, имаше приемане на стандарти за информация. В този случай обаче комисията нямаше друг изход. Трябваше да вземем всички задължения за предварителна договорна информация от директивата. за да се избегне възможността за заобикаляне на задължителните разпоредби. И накрая няколко от експертите говориха за разходите за търговците и онова, което се казва освен това, а именно, че хармонизацията дава по-голяма правна сигурност за търговците. Всъщност, пълната хармонизация би трябвало да постигне същия резултат като факултативния инструмент. Има обаче едно един голям недостатък за онези, които искат да продават в национален план. Онези, които искат пък да използват статуквото по отношение на своя износ, също няма да станат свидетели на по-низки разходи. Комисията казва, че нашия подход е добър и ще има увеличение на разходите само за тези две групи, за които току-що говорих. Мисля, че вашето обяснение беше много полезно. Нека да кажа а сега къде се намираме. Имаме още около 10-15 минути в този втори блок. Съответно, може да има въпроси и изказвания. Няколко въпрос се появиха от нашите организации на потребителите. Ще се опитаме да дадем отговор на тях малко по-късно. Някои от темите обаче са свързани с оценката на въздействието. Искам да разбера дали госпожа Сенова и господин Майер – са готови да кажат какви са основните въпроси по отношение на оценката на въздействието, защото има голям интерес. Госпожа Гоен общо заето пропусна своя слайд по темата. Ако един от вас го направи, колеги Майри Сеналова, това ще е много полезно. Господин Майри искаше да зададе въпрос, между другото, на нашите експерти. Благодаря. Първо въпроса към господин Зайферт. Е, господин Зайферт, вие сигурно сте прав, като казвате. Малките и средните предприятия са затруднени да разбират сложните текстове в законодателството и те се нуждаят от една сигурна правна основа. Добре, сега ние предлагаме един е, инструмент с незадължителен характер. Въпрос на избор. Така че е, предприятието, търговеца, потребителят могат е, да си кажат да, добре, ще се информирам за това, какво предлага това незадължително законодателство и е, ще реша дали искам да го прилагам или не. Според вас това право на информирано решение не е ли достатъчна е, основа за правна сигурност, така че сделките между потребител и търговец да бъдат надежни, както и между търговец и търговец? Да, това е въпрос, на който не може да се отговори с две изречения. Естествено, че е, има е, много важни елементи, които трябва да се разгледат. Средствата за правна защита, е, различните видове, е, давността, сроковете на давност, е, всичко това естествено трябва да се има предвид, но когато говорим за една надежна правна база, имаме предвид разбираемост, достъпност, е, разбираемост е, не само за, от гледна точка на юриста, разбираемост е, и достъпност и за търговеца, за не юриста. Да, в рамките на вътрешната търговия хората не, не би трябвало да се чувстват по-комфортно, така да се каже, само защото там им, спестяват пари и нещата са им по-ясни. Така че всичко това, което е, ще даде възможност на практика е, за истински избор, така че хората да не се страхуват, трябва да се направи. И освен това, моят опит показва, че е, Търговецът се плаши от това, че може да се наложи да търси е, правна консултация. Е, е, няма нищо лошо в това, но въпросът е, че всичко е свързано с средства, с е, по-високи разходи. Така че ти сам като ползвател на даден закон или като гражданин търговец е, е, не можеш да се справиш с текста, това вече е, не говори добре за самия законопроект. Ако говорим и за практиката, естествено трябва да имаме предвид и това, че ние ще имаме и по отношение на конкуренцията проблеми, защото когато да кажем, в рамките на конкуренцията вие не отговаряте на някакви законови изисквания. Такава и такава информация трябва да се предостави за даден продукт. Конкурента, ако не е потребителят, ще започне да ви затрупва с питания и искания. Господин Стоенс, Госпожа Гоенс първо има думата. Искам да кажа нещо във връзка с изявлението на господин Штайдмайер за допълнителните разходи за операциите през ОЕПП ще бъдат поемани само тези, които извършват трансгранични операции. Но все пак това не е подход, отговарящ на единствения единия пазар. за потребители ще се прилагат различни режими, в зависимост от това дали търговецът а, извършва търговия само а, в а, вътрешния пазар а, или а, трансгранична търговия. Но все пак ние трябва да гарантираме равнопоставеност. Така че този инструмент изглежда води до повече фрагментация, отколкото до повече хармонизиране. господин Струк по същия въпрос. Текстът трябва да бъде разбираен за малките и средни предприятия. Това обаче е утопично. Текстът е трудно разбираем дори за юристите, да не говорим за за неюристите. В случай на спорове трябва да бъдат намерени решения. Това решение ще се намери от юристите. В повечето от случаите не е необходимо да се обръщате към адвокат, защото това ще ви струва скъпо. Затова е необходимо да има един ясен текст, ако нещо не може да се разреши в разумни граници, прилагането на разумни принципи. Не е възможно да се напише нещо, което да е разбираемо за малките и средни предприятия. За разходите за транзакциите, според мен ОЕПП съдържа доста предимства, защото това създава условия и една правна система, която могат да прилагат стопанските субекти, което със сигурност намалява разходите за транзакциите. Председателят. Бих искал да преминем към следващата част на днешното изслужване, но може би ще се върнем към тези теми отново. Госпожа Гуенс постави някои а, альтернативни идеи, например стандартизиран договор или договор за образец. Той трябва да е разбираем и за потребителя, и за а, търговеца. Това е именно а, основанието за съществуването му. Малките и средни предприятия нямат капацитета да се запознаят с всички детайли в ОЕПП и, и може би за тях ще е полезно да имат такъв договор образец. Трябва да има балансираност, когато се представя ОЕПП на търговците и на потребителите. Трябва да видим какво прави ОЕПП привлекателно. Това не е в сегашния текст, но може би комисията го има предвид и ще го сподели с нас по-късно. Има ли други въпроси от колегите? Господин Берлингер, ако искате да вземете думата, вие сте са докладчик от Комисията по правните въпроси, така че ако имате желание, може да се изкажете. Няма да настоявам, само ако желаете. С удоволствие ще ви предоставя такава възможност. Сега ще разгледаме един конкретен елемент на ОЕПП, въпрос, по който работихме много, когато се занимавахме с директивата за правата на потребителите. Става дума за правото на отказ. Би било добре да получим кратко резюме на това какво е договорено в рамките на парламентарната комисия по вътрешния пазар. Господин Кристофер Уорнер вече направи кратко изказване по-рано. Той е експерт-юрист в Британската организация за защита на потребителите WICH. Той следи внимателно темата, представлява потребителската организация в Обединеното кралство, доктор Белингхаузен от Линка Летърс, Германия, също ще говори за разликата между това, което се прилага в ОЕПП е, и в директивата за правата на потребителите. Но първо давам думата на господин Лорнер. Благодаря, дами и господа. Радвам се, че имам възможност да говоря пред вас днес след обед. Аз говоря от името на Уич, като негов представител. Но считам, че това, което ще споделя, се споделя от потребителските организации в цяла Европа. Това не е нещо уникално само за Обединеното кралство. Уич е най-голямата потребителска организация в Европа. Тя е с нестопалска цел, независима от държавата, самофинансира се и нямаме като акционери нито рекламодатели, нито получаваме финансиране от правителството. Относно правото на отказ от договора, искам да споделя безпокойствата, че това е важен законодателен акт, не само по отношение на защитата на потребителите и конкретните въпроси, които поставя, но че този факултативен а, инструмент а, бихме а, искали да работи добре както сега, така и в бъдеще. Радвам се, че Имко акцентира върху потребителите и задава, задава въпроса дали този инструмент е полезен за потребителите. Ние подкрепихме мерките, които водят до подобряване на вътрешния пазар за потребителите. Не можем да приемем е, някои от е, нещата, които се предлагат, е, тъй като не виждаме реална полза за потребителите от ОЕПП, Виждаме обаче потенциал за увреждане на интересите на потребителите. Въпросът дали сега е верният момент да разглеждаме в детайли ОЕПП. Има много въпроси по принцип. Мисля, че е малко прещевременно да го правим. Трябва да имаме по-добро разбиране за общата картина. Преди това е трудно да дадем детайли. Правото на отказ е добър пример. И този аспект на ОЕПП може да помогне да отговорим на някои от по-големите въпроси. Сега по-конкретно за правото на отказ. Бях помолен да на правя съпоставка как това е отразено в Директивата за правата на потребителите и в договорното право. Знаете, че в Директивата за правата на потребителите става дума за сделки, сключени извън търговския обект или от разстояние. След като се е оттегли от договора даден потребител, той все едно, че не е съществувал а, и а, потребители има 14 дни, за да върне а, стоката, а, а търговецът 14 е дни, за да възстанови сумата, платена от а, а, потребителя. Включват се вътрешните договори, така и трансграничните договори. Що се отнася до правото на отказ, няма нищо ново. Правата са почти идентично степени, както в ОЕПП, така и в Директивата за правата на потребителите. Има някои дребни разлики в формулировките, които се използват в ОЕПП. ще се спра на тях но това може само да доведе до повече объркване на потребителите. Има две-три малки различия, които могат да имат сериозни последици за някои потребители. Някои потребители са по-слабо защитени а, чрез ОЕПП. Тук виждате някои от примерите. Това е режим за договори извън търговския обект. Те са особено засегнати. Тук потребителите са особено уязвими от нелоялни търговски практики. В Франция, например, търговците не могат да поемат плащания в рамките на срока за оттегляне. В някои други страни може да се приеме това за договори, които са над 50 евро. В други страни се покриват някои договори под 50 евро. Така че има държави членки, в които ОЕПП предлага по-слаба защита на потребителите, що се отнася до правото им на отказ, отколкото до сега. Има и някои сходства. Искам да се фокусирам върху тези области, където има намаляване на защитата и дали потребителите могат да ги избягнат и да търгуват само с търговци, които прилагат директивата за защита на правата на потребителите. Въпреки, че ОЕПП е факултативен инструмент, той може да се прилага от бизнеса, докато потребителите могат само да избират дали да, тър... да извършат покупка от даден продавач или не. Ако потребителите имат право на избор, потребителят трябва да е запознат с разликите на ОЕПП и директивата за правата на потребителите. Но няма предложен съпоставим анализ, що се отнася до правото на отказ Потребителите не са запознати с това. Потребителите трябва да установят дали ще имат същата степен на защита, но те непременно няма да са запознати с законодателството, което им осигурява по-голяма закрила. Целта на законодателството за защита на потребителите е все пак а именно защитата на потребителите като по-слабата страна по договора. Намаляването на защита на потребителите не може да бъде оправдана дори а, на основание намаляване тежестта за бизнеса. Могат а, да се прилага правото на отказ само по отношение на договори, сключени от разстояние или извън търговския обект. Няма идентичност в двата инструмента. Има някои разлики в формулировките, в структурирането на параграфите. А понякога те се оказват особено важни от правна гледна точка. Член 4 на приложение 1 може да се тълкува по-отделно. Бизнеса трябва да разглежда два паралелни режима и да видят кой е по-изгодния за тях. Независимо дали решават да използват ОЕПП или да търгуват през граница или само вътре в държавата, в която оперират. как да гарантираме съответствие между ОЕПП и директивата за правата на потребителите. Ако не се намери а, отговор, това ще увеличи разходите за бизнеса. И така трябва да видим а, дали ОЕПП предлага истински ползи за потребителите, дали може да се постигне а, чрез други методи, например чрез а, а, стандартизирани договори. Трябва да се хармонизират а, в по-голяма степен договорите. Необходимо е да се намерят ползи и за потребителите, и за бизнеса. Благодаря. Благодаря за това, че спазихте времето. Сега последната презентация от страна на експертите. Доктор Руперт Белингхаузен. За мен е удоволствие да ви дам думата. Заповядайте за 10 минути. Е, Благодаря ви, Уважаеми госпожи и господа, говоря от името на е, Обединението на германските адвокати, така че е, приемете становището ми като становище на практиците, юристите-практици. Ние е, разгледахме много внимателно вли, влизането на е, ОЕТП като за нас е изключително важно, естествено, е, да се гарантира и е, възможността за подаване на е, жалби към Европейския съд и това ще се отрази благотворно и на законодателството в тази област, защото по този начин ние ще го допълним с съдебната практика. Темата на днешния доклад е, е всъщност правата на отказ, но тези права все още са маргинални, така да се каже. Чухте го и от е, предишния оратор. И затова в този контекст аз е, ще се спра на някои елементи, които ми се струват важни. Европейското право, така както и националното право в 27 е, държави, дава възможност е, за е, интегриране на определени правни норми, за минимална или за пълна хармонизация, когато естествено общото европейско право в сферата на търговията вече ще бъде равнопоставено на националното. Така че аз е, всъщност няма да задавам въпроса какво ОЕТП ще е, ни даде повече от е, директивата за защита на потребителите, а няма да сравнявам всъщност непременно с директивата на потребителя. Аз ще кажа, че ще се насърчат процесите на вътрешния пазар, на единния пазар. И освен това, аз поделям становището на професор Стоек от Белгия, изхождайки от стандартите в моята страна, в Германия. Необходимо е, е ОЕТП да предложи е, абсолютно е, същата степен на защита, каквато съществува, да кажем, в Белгия и в Германия. А това е висока степен на защита на потребителя. И освен това, от гледна точка на защитата на потребителя, аз смятам, че ОЕТП може да реши много важни проблеми, защото ще възприеме, така да се каже, почти изцяло едни стандарти по отношение на правото на отказ. Ще се преодолее раздробяването в рамките на търговското право, на договорното право, тъй като 27-те държави е, в случаите, в които се приемат минимални стандарти, на практика започват по свой начин, всяка една от държавите да прилага тези минимални стандарти и тогава се получава в крайна сметка отново едно раздробяване и разкъсване, тъй като на практика е, Минималните стандарти не е, гарантират е, уеднаквяване. Е, в това отношение аз виждам именно добавената стоеност на едно общо европейско търговско право. Защото по този начин ще можем да започнем да прилагаме общото европейско право е, за защита на потребителите в рамките на едно общо европейско търговско право. Е, договорно право. И така. Би трябвало, когато говорим за една хармонизация на по-високо равнище в рамките на е, въведените вече минимални стандарти, така че от гледна точка на защита на потребителите е, ОЕТП ще е, надхвърли границите на директивата на потребителите. Ако правото на отказ е еднакво навсякъде в държавите членки, ако е, ще бъде чудесно, но е, за момента е, не можем да говорим за това, тъй като една и съща стока, да кажем, не може да се намери във всички държави членки, тъй като търговците се страхуват, както знаеме, да прескочат границата и да започнат в контекста на националното законодателство, законодателство което е доста различно. Между в 27-те държави членки да е, предлагат своите продукти. Е, имаме и американски е, клиент в момента в моята кантора и за съжаление непрекъснато установяваме заедно с него пояснявайки му какви са особеностите на германското законодателство, че различията много пречат. Да. И а, при всички положения обаче а, продавачът в някои случаи, да кажем, не може да запази дори и тези минимални стандарти на потребителска защита, защото, да кажем, е, е, в другата държава не се предлага дадена стока. И така. Има е, в ляво, както виждате, е, един списък на слайдовете, които съм приготвил. Виждате съответните членове от е, директивата за защита на потребителите а, общото а, европейско търговско право ще трябва да направи един шпагат и да а, включи и стандартите, които вече са гарантирани от директивата за защита на потребителите и същевременно да направи е, нещата по-прости, по-обозрими, по-достъпни за потребителите. Е, включително и по отношението на правата на отказ. Е, ако погледнете вече тук, можете да навлезете и в някои подробности, как точно се упражняват правата, какви са сроковете е, за е, да упражните правото си на отказ, какви са последствията в случай на отказ, задълженията на търговеца, задълженията и на потребителя след е, отказ. Като аз ви е, съм систематизирал тук съответните е, разпоредби, членовете и параграфите е, с алинеите от е, директивата за защита на потребителите. И така, какво какъв е резултата от един такъв преглед и анализ. На практика потребителя не би трябвало да се тревожи от ОЕТП, защото той този законопроект, който ще влезе, може би, скоро в сила, ще гарантира уеднаквяване на търговското право, на договорното право в 27-те е, държави членки. И според мен е, търговецът, продавачът при всички положения ще спечели от едно такова уеднаквяване, а потребителят също, защото ще може да стъпи на една правна база, а именно на общо европейското търговско право и да не се бори с 27 национални законодателства. Благодаря за тази толкова интересна и ясна презентация. Имаше таблици, Имаме редица въпроси, свързани с паралелите между ОЕПП, ДПП, въобще търговското право. Знам, че комисията е публикувала документ с всички тези аспекти. Ако някой иска да го погледне, го има на разположение. Приключихме с презентациите. Сега ще дам думата за коментари по втория кръг от изказвания на експерти. След това ще преминем към заключение от общ характер по предложенията. Ако някой от експертите иска да каже нещо, да заповяда няма проблем. Просто ще трябва да ми се обадите, да ми покажете, че искате да се изкажете. Сега от колегите депутати иска ли някой да каже нещо? Някой иска ли да даде ход на дебатите? Аз мога да се опитам да го направя. Чухме много интересен, ясен анализ на доктор Белингхаузен. Всъщност тук имаме експерти и юристи, които потвърждават, че в една област правото на отказ, тя е важна, ОЕПП и ДПП действат паралелно. Всъщност, това беше и тезата на господин Штанмайер от по-рано. Създават се обаче въпроси поради казаното от госпожа Гоенс, от господин Уорнер. Ако има идентичност по същество между регламента и директивата, а директивата току-що се транспонира, какво да правим? Да смятаме ли, че директивата, ако се транспонира, ще създаде всички ползи за потребителите, без да се въвежда нов инструмент или, както беше подчертано, ОЕПП е много по-полезна за потребителите, защото там има допълнителни елементи. Освен това, таблицата на доктор Белинхаузен, тя беше много интересна. Там се вижда ясно връзката между директивата и ОЕПП. Той описа някои елементи, свързани с непоследователното прилагане на хармонизираното законодателство. ОЕПП откликва ли на факта, че държавите членки не могат да хармонизират както трябва или по-скоро да използват хармонизираното законодателство както трябва и съответно имаме 27 правни режима. Въобще има ли допълнителна полза от регламента? И каква ще е тя? Трябва ли той да се въвежда? Това са въпросите, които задавам. Хармонизацията. Защо имаме 27 различни възможности в този хармонизиран режим? Да, това е статуквото и то е на практика изходната позиция при е, минималната хармонизация ние не получаваме е, една е, напълно еднаква правна основа. Но когато говорим пък за пълна хармонизация, естествено трябва да си даваме сметките, че от политическа гледна точка тя е, е не е много реалистична. Т.е. има определени е, граници по отношение на възможността за реализация. И защо аз смятам, че ОЕТП е добър вариант? Защото помага за хармонизация по отношение на правата на потребителите, преодолява тази разпокъсаност и различията в държавите членки и същевременно става дума за един нов правен акт, който не е преправен, да кажем, многократно и поради това е, може да направя много добре е, и много целенасочено, а именно от гледна точка на перспективата потребителска защита, вътрешен единен пазар, а също времено да бъде от полза и за търговците, които ще могат по този начин да е, получат по-добър достъп до пазара на Европейския съюз до единния пазар. Това според мен е добавената стойност. Господин Уорнер. Ще чуем господин Уорнер и след това господин Шваб. Благодаря, господин председател. По отношение на казаното от господин Берлингхаузен, ако има трудност да се приложи едно законодателство от 27 държави членки, то би трябвало да се приложи ОЕПП от всяка компания в Европа. И се чудя дали ще се намали по този начин фрагментацията. На второ място, говорихте за директивата за правата на потребителите и факта, че тя се чита за идентична на ОЕПП. Те са идентични по съдържание, но не и по своята формулировка, така че от правна гледна точка с течение на времето могат да се появят трудности в тълкуването. Един-два параграфа в някои случаи могат да доведат до различни трактовки и това не трябва да се забрави. Попитахте дали има полза от това да се включи право на отказ в ОЕПП страни от директивата. Всъщност става въпрос за режими, които тръгват от една и съща отправна точка. Няма обаче среда, в която да можем да проследим какво става и не можем да гарантираме, че след 10 години развитието ще е едно и също и че ще има едно и също развитие от гледна точка на потребителите и компаниите. Господин Шваб искаше да каже нещо. Някой друг иска ли да добави? Господин Шваб. Благодаря. На мен също ми е прави впечатление, е, че трябва много обстойно да видим е, на какво се дължи различната оценка на правото на отказ. Всички ние би трябвало да съзнаем, че става дума всъщност за една действително важна дилема, пред която сме изправени. Не става дума само за някакви детайли, когато говорим за право на откус. Една свръххармонизация не бива непременно да бъде нашата цел, защото няма да постигнем по-добро ниво при едно свръх хармонизиране и уеднаквяване, но естествено едно разумно ниво на уеднаквяване е препоръчително. Затова разбирам, че критиците на проекта е, понякога е, са склонни да кажат да, пълната хармонизация не е правилното решение, но преди 8 години, е, заедно с колегите Майер, Лене и така нататък, хора, с които сме тук вече от е, поне 10 на години и работим по тази тема, знаем, че е, понякога е, най-вече специалистите в комисията почват да губят търпение, защото се оказва, че нещата са прекалено различни вътре в този така наречен единен пазар и това затруднява на практика и потребители, и търговци, и производители. И затова ми се ще най-сетне да има малко е, динамика в този процес. Господин Зайферт е, разгледа нещата от гледна точка на малките и средните предприятия. Госпожа Гоен е, като представител на потребителите, би трябвало да се обединят заедно с нас е, и да кажат да, ние търсим едно по-добро решение и за потребители, и за малки и средни предприятия, и за търговци в Европа а не отново е, на практика да създадем нещо, което няма да помогне на никой в държавите членки. Ще ми се при всички положения да изясним. Желаем ли повече Европа или не желаем? Ако вие сте е, за повече Европа. В тази област е, е, би трябвало да обедините усилията си с нас. Да, е, хармонизацията може би е най-добрият път, но очевидно в момента не можем да мислим за пълна хармонизация, но можем да предполагаме или да подозираме, че в бъдеще това ще бъде крайната цел. В едно по-далечно бъдеще. И така, нека да видим има ли други въпроси по първата част, а пък можем да преминем след това към въпроси свързани с втората част. Господин Шваб говори за нещо интересно. Става въпрос за това къде ще вървим от тук нататък. Комисията е направила своето предложение. Чухме различни гледни точки. Господин Шваб каза, че ще трябва да направим избор по отношение на реалния път напред, реалистичния път напред. Искам да цитирам казаното от един от експертите. Понятието за ОЕПП ще проработи само ако всички считат, че това е един добър избор. Аз не съм сигурен, че днес след обед обаче стигнахме до това заключение. Опитахме се да разгледаме различни гледни точки. Съответно, в заключение ми се иска да задам един пряк въпрос към нашите експерти. Как да действаме от тук нататък? Госпожа Гоен даде някои идеи за альтернативи. Можем да ги погледнем отново. Господин Зайферт каза, че никой не е доволен обаче от това предложение. И искам да разбера какво смята господин Штайнмайер. Съответно, ако никой не е доволен, ще трябва да обмислим альтернативни решения и още нещо, което не е маловажно, наличните ресурси. Госпожа Гоен каза, че трябва да се опитаме да подобрим положението по отношение на директивата за правата на потребителите, която още не е приложена както трябва. Господин Шваб пък намекна за това дали сега е правилното време да се отделят ресурси за един факултативен инструмент, който поражда полемики. Той каза, че би трябвало да се опитаме да приложим директивата както трябва и след това да се върнем към ОЕПП. Това е въпрос към господин Штанмайер или към неговия или нейния неговия комисар. По-скоро това са всъщност въпросите, сега ще дадем думата на всички експерти. За минута-две може да ни кажете какво да правим и след това ще дам думата на докладчиците. Може ли докладчиците да ни кажат какви ще бъдат следващите стъпки от тук нататък, включително и проверката на състоянието по отношение на оценката на въздействието? Повечето от въпросите на организацията на потребителите ще бъдат покрити от тези отговори. Господин Стайк, къде да вървим от тук нататък? ОЕПП е нещо като пилотен проект. Той не пречи да се развие законодателството в областта на потребителите. Има обаче политически бариери пред допълнителната пълна хармонизация. Може съответно да има спиране на пълната хармонизация за моменти да се опитаме да лансираме този пилотен проект. Чух, че може да има проблеми с фрагментацията, с прилагането. Нека обаче да не преувеличаваме. Имаме различни системи, имаме и нашите съдилища. Обединяваш фактор ще е Европейския съд. Когато става въпрос за тълкуването, това въжи както за ОЕПП, така и за съществуващото законодателство в областта на потребителите. Нека да дадем шанс на ОЕПП, но това няма да е последната стъпка, естествено. Да, това е и моето заключение. Нека да дадем на ОЕТП шанса да покаже какво може. И аз мисля, че ОЕТП наистина може да допринесе за една по-добра защита на потребителите, за повече правна сигурност. И да, трябва да си даваме сметка, че в някои държави членки, може би не на всякъде на цялата територия и във всички области, съществува една по-висока степен на защита, така че след въвеждането на ОЕТП, може би е, защитата на потребителите в отделни краища на Европа, не е много наброй, ще намалее мъничко, но а, от друга страна пък а, страните, заинтересованите страни ще спечелят, защото ОЕТП наистина е, е един инструмент, който може да се превърне в нещо много привлекателно и да измести националното законодателство. Господин Зайферт, искам да се спра на е, една забележка на господин Шваб е, е, и затова ще му кажа, има неща, за които много трудно ще получите съгласие. Можете десетилетия да спорите и всеки да настоява на своята позиция, но в крайна сметка иска се време. Струва ми се, че да, пътят е, е, към едно общо европейско търговско право, както и господин Бернинхаузен каза, е, може да се окаже нещо положително, още повече, че става дума за нов правен акт, който не носи, така да се каже, дефектите и слабостите на старите преработени директиви и регламенти. Тъй, че според мен това би могло да бъде един подходящ инструмент. Бихме могли естествено да си дадем един правен срок, да изпитаме след влизане в действие как изглеждат нещата на практика. Възможно е след 2-3 години да кажем не, това беше истинско бедствие, пълна катастрофа, край. Но не бива естествено в никакъв случай да допуснем е, потребителите да, да загубят от своята защита или да станат абсолютно незащитени. Но не бива да допускаме и конкуренция между директивата за е, защита на потребителите и друго. Прекалено се набляга на е, някои аспекти. няма да се създаде е, единна система, която да се прилага към малките и средни предприятия съгласно ОЕПП. Ще трябва да се отговаря на много сложни въпроси, но това ще го правят юристите. Факултативният инструмент, е, според нас, е, не е устойчив инструмент за потребителите. Може да го наричате пилотен проект, но не трябва да създаваме риск за потребителите. Да, има альтернативи. Трябва да разгледаме възможността за стандартни договори. Трябва да огледаме и практическите проблеми, пред които са изправени малките и средни предприятия при трансгранични операции. Когато има договаряне по подхода, има по-занижен риск от това съответния въпрос да се отнася към съда. Господин Ларнер. трябва да дадем възможност директивата за правата на потребителите да се приложи в държавите членки, преди да видим дали е необходимо да се прави нещо допълнително от това, което е предвидено в директивата. Това е директива, която беше договорена с участието на депутатите от Европейския парламент от не много време и трябва да й дадем шанс да бъде приложена. Договорите от разстояние са основният тип договори за по-нататъчното развитие на вътрешния пазар – трябва да фокусираме ресурсите там, където са необходими най-много, например правата свързани с цифровото съдържание. Да видим а, кои са правните пречки пред трансграничната търговия на бизнеса, например интелектуалната собственост, а, авторското а, право, различните правила, свързани с рекламата в държавите членки и прочие но като оставим това на страна, трябва да имам предвид, че основната пречка пред трансграничната търговия са разходите, свързани с разработването на бизнеса в дадена страна, с дистрибуцията и прочие. Няма нищо общо с правилата, свързани с продажбите. Има различни е, виждания за това, дали е, това са верните мерки, но основният въпрос, на който трябва да се отговорим е дали това, което се прави е в полза на потребителите. Сега преминаваме първо към изказването на господин Штан Майер. дам думата на са докладчиците за заключителни думи. Бихте ли потвърдили, че предпочитате да имам а, много по-широко представене на общото европейско право за продажбите, отколкото въпросите, свързани с националното право. Беше поставен такъв въпрос от някои от представителите на потребителските организации тук в залата. Бихте ли ни казали какво е виждането ви за в бъдеще? Благодаря. Ще отговоря на въпроса на право. Ние, както и на вас, така и на останалите е, председатели на парламентарните комисии и на съвета, сме изпратили една таблица преди няколко месеца още, която е, сравняваше европейското законодателство с е, е, директивата за защита на потребителите и една втора таблица, която е, сравняваше е, националните е, закони, националните правни уредби с нехармонизираното все още национално законодателство. Тоест, едната част от националните разпредби отразяваше състоянието след транспонирането на директивата. И така, след няколко години ние отново ще говорим и вече по тази таблица ще направим един преглед на това, което е, се наблюдава на практика. Така че както Европейския парламент и съветът ще е, могат на тази основа вече да е, предвидят една облегчена законодателна процедура. И така, нека сега във връзка с днешната дискусия да кажа, че при втората част на това изслушване и двамата експерти, които бяха докладчици по темата, по независим начин, всеки за себе си, на практика казаха едно и също. А именно, че ОЕТП предвижда абсолютно същата степен на защита на потребителите, която се предвижда и в директивата за защита на потребителите ДСП. Е, това не бива да се забравя. И освен това, в някои от разпоредбите на ДЗП се дава свободно пространство за действия в рамките на една държава член, ако тя е заявила, че в една определена област или по отношение на определени изделки желае да има повече свобода и да не се придържа към задължителните разпоредби за останалите държави членки. Да кажем, Франция направи една такова искане и става дума за е, договорите извън търговския обект. А, както знаете, още в първия а, е, а, е, член, в който поясняваме за какво става дума, в крайна сметка, в този а, е, правен акт, поставяме един таван а, или а, една граница от 50 евро. Да. А, ние. А, проучихме естествено националното законодателство в този случай и видяхме, че в някои държави членки има е, едни такива е, граници или тавани е, в други държави членки няма. Европейският законодател е решил да приеме тези 50 евро. Нищо лошо. Сега, за какво става дума? когато говорим за добавената стойност? Еми, именно това, че е, потребителят има е, повече възможности за избор. Дава му се една допълнителна възможност. И само ако погледнете дори раздела е, право на отказ, ще кажете не, няма на практика добавена стойност, защото е, наистина няма. Ние просто взехме текстовете за право на отказ от директивата за защита на потребителите и я прехвърлихме същата глава с същите разпоредби в е, ОЕТП. Но е, правото на отказ, прехвърлянето на риск и пред договорната информация се покриват напълно с правните норми, предвидени в е, директивата, но по всички останали раздели ще намерите добавената стойност, защото ние там се създаваме една по-висока степен на защита на потребителите. Тоест, е, говорим не само за е, това уеднаквяване, упростяване, преодоляване на затрудненията поради различията, но и една по-висока степен на защита на потребителите. И още нещо. Какво имаме предвид и какво пред, предвиждаме е, във връзка с типовите договори? Право е, на предприятието на основата на типов договор да продава продуктите си. И естествено, нещата трябва да се приспособят, да се адаптират. Само с съответните заинтересовани страни няма да успеем. Ще се разработят типови договори. Това беше предложение на госпожа Баус, председателката на ЕКОН. И онзи, който, да кажем, направи избор в полза на ОЕТП, ще може просто да бръкне в интернет, там където са публикувани съответните е, типови договори и те също ще са в е, една уеднаквена, хармонизирана форма, прията от всички държави членки и ще може да я ползва. И ще трябва да я ползва. Ако желая да се възползва от ОЕТП. В рамките на националното законодателство нямате такава възможност, така че това вече създава повече правна сигурност, а именно, че този тип договори, те затова се наричат и типови договори, ще се приемат и признават навсякъде. Насочваме нашите ресурси естествено към е, директивата за защита на потребителите. На 5 октомври ще проведем семинар с представители на държавите членки за прилагането на директивата за правилното е, и еднакво прилагане на директивата. И сега стигам до един следващ въпрос. Господин Стойк, господин Сайфер, господин Берлинхаузен споменаха. Има предложение, представено от комисията. И това предложение предлага ползи и за потребители, и за търговеца. Предлага по-висока степен на защита, по-висока степен на правна сигурност. И същевременно дава възможност за свободен избор. Ето сега е момента на практика всички ние да решаваме, да обсъждаме нещата и да ги премисляме за себе си. Смятаме ли наистина, че една допълнителна възможност за избор ще бъде от полза както за търговците и производителите в Европа, така и за потребителите? Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви много за участието ви в този дебат. Давам думата първо на господин Майер, а след това на госпожа Сенелова за заключение. Нека да се вместим в няколко оставащи минути. Благодаря, господин председател. Няколко думи и от мен. Обикновено е така, когато търговец е, иска да продава, той казва, това е чудесна стока, това е чудесен продукт, е, продукт струва 120 евро. И който се интересува, купува. Ето така протичат нещата, е, бих казал, в рамките на търговията в държавите членки до 99% от стоките. Но който реши да прескочи границата, естествено знае. Е, че нещата малко се осложняват. Във всеки случай е, е, става дума за това, че стоките трябва да могат да се продават. И след като в трансгранично ни условия вече нещата са толкова сложни за търговците, че те се въздържат от износ трябва да помислим защо това е така и какво можем да направим. И защо да кажем стоката, която тук струва 120 евро, не отива в други държави. 120 на вътрешния пазар в Германия. Какви са обаче правилата в да кажем, 27-те е, държави членки. Ако е, искате да изнесете е, въпросния германски продукт за 120 евро, е, 22 държави ще го приемат в 5. Е, Обаче ще ви кажат не, защото търговците там не желаят да го продават при определени условия и при тази цена. И така, това е проблемът който ние желаем да преодолеем. Не става дума за това да е, ограничаваме действието на директивата за защита на потребителите. Напротив, става дума за това да засилим положителния ефект от прилагането на тази директива. Надявам се това наистина да е така. И да можем да повишим е, защитата. Освен това, Става дума за доброволен е, принцип, за незадължителен характер на инструмента и ако тръгнете да питате, да кажем, търговците, а също и потребителите в е, повечето държави членки, дали познават въпросния германски продукт, който в Германия струва 120 евро, те най-вероятно ще ви кажат, не, нямам никаква представа. Каква е, е, е какви са задълженията ви или правата ви, когато го е, внасяте или когато го продавате, ако това е така и го познавате, те ще ви кажат, не знаем и в Обединеното кралство най-вероятно е още по-сложно. Така че ние даваме една допълнителна възможност на търговците, а също и на потребителите. И Подготвяме този е, проект за правен акт, е, е ако го приемат е, всички заинтересовани страни и законодателните органи на Съюза, той ще влезе в действие и ще може да се ползва. Ако се окаже след няколко години, че нещата не работят и че той на практика намалява степента на защита и само пречи и на търговци и на потребители, е, ние ще го отменим. Така че е, това е всичко, което мога да ви кажа. Нека да ви информирам какво предстои. През 38-та е, седмица ще имаме е, среща с националните парламенти в рамката на водещата комисия Юри. След това през на 6 декември е, ще е, го гласуваме е, в. Е, обсъждаме и гласуваме в ЕКО, след това в Юри ще трябва да се гласува също и да се обсъди преди това, като в рамките на едно общо изслушване, ние ще проведем някъде през декември-януари и изслушване, ще отговорим и на въпросите на колежката Гебхарт. А след това вече ще мислим за по-нататъчния път на проекта на това досие към пленарна зала. Днешната дискусия бе изключително полезна и интересна. Изслушахме различни мнения от различни държави членки, но струва ми се, че независимо от това, че един я говори от гледна точка на потребителя, а другия от гледна точка на търговеца, в крайна сметка е, становищата, които изслушахме, не бяха чак толкова различни. Не, защото и е, автора на проекта и законодателните органи, е, които работят по него, се стремят е, към е, една и съща цел. Да направят е, живота и на да търговеца, и на потребителя по-лесен, по-спокоен. Но естествено трябва да се помисли и по всички тези въпроси и много други, които не бяха споменати днес, да кажем как точно ще се формулират, как ще се обработят типовите договори, е, потребителските договори и така нататък. Благодаря много за това резюме, което направихте, както и за очертаните планови за бъдеще. Госпожа Сенаулова има думата. Благодаря, господин председател. Започваме сега разискванията, но бих искала да бъда много конкретна в заключителните ми думи и да се спра на някои от въпросите, които бяха поставени. и какви въпроси да се поставим във връзка с оценката на, въздение, на въздействието. Беше споменато за историческото бреме. Ако е постигнато и известно ако е постигнат известен напредък в защита на потребителите, това е нещо положително. Бяха поставени въпроси, свързани с разходите за транзакциите и колко струва това за потребителите. Бяха споменати конкретни цифри в оценката на въздействието. Ще ги прочета на английски. Разходите за транзакции, прегледът на ефекта от въздействието на оценката на въздействието базира се изчисленията на а, разходите, които са свързани с правни задължения. И избора на а, 6 член. Дали оценката на въздействието е взела предвид, а, че потребителите е, из, е, при, предпочитат е, избора на транзакции в собствената им страна. Следващия въпрос. Дали комисията е разгледала данните за тестовете за еквивалентност, предвидени в член 6, как се прилагат на практика, какъв е ефекта върху бизнеса. Следващият въпрос – дали директивата за правата на потребителите не е отчетена при оценката на въздействието, въпреки че предвижда пълна хармонизация на транзакциите от разстояние между търговци и потребители дали трябва да се прилага по отношение на електронната търговия и дали трябва това да се отчита при оценката на разходите за транзакциите. За, за доверието. Дали данните гарантира, че участващите в анкетата техните а, права са защитени достатъчно а, от а, съществуващото право, в частност от директивата. дали потребителите са наясно, че когато се избира а, даден законодателен инструмент, а, те ще бъдат а, достатъчно защитени в националното законодателство при определени условия. Как хармонизирането а, на продажби между а, търговци а, и а, потребители биха а, засегнали в бъдеще доверието на потребителите. Председателят, благодаря. Искам да благодаря на петимата експерти. Мисля, че изслушването беше много добро. Благодаря. Um, also, um, absence, wish... Искам да благодаря на госпожа Гепхарт в е, нейно отсъствие. Желаем бързо възстановяване. Искаме да благодарим също на госпожа е, Сенолова за е, това, че я замести. Благодарим на господин Майер, господин Штайнмайер, мисля, че това беше изслушване, което може да послужи за модел, как могат да се изразяват различни мнения. Благодаря на всички за участието. Имаме още една точка в дневния ни ред. Радвам се, че госпожа Бастос е тук. Разполагаме с още няколко минути за унези, които искат да напуснат залата, въпреки че досието, по което работи госпожа Бастос, е изключително интересно. Но ще оставим малко време за онези, които искат да напуснат залата, преди да преминем към точката на госпожа Бастос. И така, госпожи и господа, нека да започнем по последната точка от дневния ред. Виждам, че всички докладчици са тук. Преминаваме нататък. Сега ще разгледаме компромисните изменения които госпожа Баштош изготви заедно с другите докладчици. Как се нарича нейния доклад 20 основни въпроса, предизвикващи безпокойство сред европейските граждани и предприятия във връзка с функционирането на единния пазар. Всъщност, тук има връзка с доклада на господин Грех, който беше подкрепен на широка основа. Мисля, че Другите комисии също ще дадат своя принос. Общо взето 6 комисии работят по това досие. Това е един добър знак, добра поличба. Ще дам думата на госпожа Баштош. Тя ще ни каже какво се е направило по отношение на компромисите. Всички трябва да ги имате пред себе си. След това ще дам думата на докладчиците от другите групи. Господин Репо не си стои на мястото, но е тук. Господин Рошвор, Мендес, госпожа Рулен е тук, Макларкин е тук, господин Де Йонг, Ма е тук. Имаме добро представителство. Значи госпожа Баштош. Представете компромисните изменения. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че съм тук, за да представя резултатите от нашите разговори с докладчиците от другите групи. Успяхме да се договорим. Имаме компромисни изменения, които ще покрият 82 изменения по този доклад. Все още има голям пропас между очакванията на компаниите и гражданите и начина по който функционира единния пазар. Притесненията на гражданите представляват една цяла разнообразна палитра. Например, прехвърляемостта на пенсиите, ДДС, банковите разходи, цифровия дивиденд – предоставянето на енергийни ресурси, цената на електроенергията. Това са само някои примери. Успяхме да намалим всички тези притеснения до 20 с цел получаване на ответна реакция от институциите. В този случай ние, като Европейски парламент, ще се опитаме да намерим отговори на някои от тези проблеми. Подчертаваме липсата на информация и видимост по отношение на законодателството, както и факта, че нашите институции не отговарят на очакванията на нашите граждани. Ние се опитваме да говорим основно за управлението, тъй като то има голямо значение за гражданите, за компаниите в цяла Европа, както и вие казахте, господин председател, много различни комисии участват в работата по това досие. Имаме становища от различни източници. Те бяха много полезни. Успяхме да включим тези становища в доклада, който ще се гласува съвсем скоро. Компромисните изменения не са сложни, не са противоречиви. Те се опитват да предложат конкретни решения на 20-те въпроса, които безпокоят гражданите. Искам да благодаря на всички колеги за духа на сътрудничество, в който работихме, за желанието да помагат. Успяхме да изготвим 15 компромисни изменения. Ще ви ги представя сега. Опитваме се да отчетем и мнението и на другите комисии, които имат право на становище, тъй като техните компетенции са пряко засегнати. Идеята е доклада да стане колкото се може по-полезен и последователен. Има несъгласие само по едно компромисно изменение. Докладчика в сянка от групата на зелените и от групата на Алде имат различно виждане по компромисно изменение номер 5, свързано с новите пазари, които могат да се появят възоснова на електронната търговия и цифровия пазар. Това е единственото разминаване, което имаме, иначе има широк консенсус. Променихме първоначалния текст с цел да разрешим всички проблеми, всички несъгласия, които имахме. Искахме да видим сега дали ще ни подкрепят политическите групи. Няколко коментара. Първо, изменение 22, внесено от господин Де Йонг. Става въпрос за думите emergence of. Тези две думи са свързани с новопоявяващи се компании, а не с вече съществуващи компании. Сигурна съм, че колегата не е искал да говори за всички компании, когато говори за измами и за нечестно поведение. Така че трябва да подчертая това. Освен това, има едно изменение, внесено от господин Корея де Кампош. Това е изменение 78. То задължава Европейския парламент да направи тест по отношение на електронната търговия. Променихме малко текста Текста на английски обаче нямаше голям смисъл, затова сега казваме следното. Призовава се комисията да подложи всяко ново законодателство на тест по отношение на електронната търговия. Това е текста на господин Корея де Кампуш. Искам да благодаря на всички колеги от техническия персонал, от страна на консултантите, въобще всички хора от парламента, които помогнаха, помогнаха за това да създадем един текст, който е последователен, разбираем. Сега си мисля, че можем да се опитаме да опишем тези 20 основни притеснения на гражданите във връзка с функционирането на единния пазар. Поставяме фокуса върху най-наболелите въпроси. Има някои предложения, които все още не са се появили. Цифровия подпис, публичните договори, електронната търговия – те ще бъдат от значение за бъдещето. Искам да благодаря на всички, които дадоха своя принос, за тези, които помогнаха за изграждането на компромисните изменения. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка от различните групи и комисии. Успяхме да постигнем основната ни цел, а именно един упростен, изчерпателен доклад, целенасочен, това ще е един важен жалон. 20 години отбелязваме от единния пазар. Скоро в Брюксел ще има дебат по темата. В пленарна сесия ще обсъдим доклада през октомври. Готова съм да отговоря на въпросите на колегите, ако има такива, естествено, по отношение на тези 15 компромисни изменения. Много благодаря благодаря за това, че успяхте да координирате работата по едно такова сложно досие. Заместни се и други комисии. Виждам, че има интерес. Господин Репо е тук, госпожа Макларкин, госпожа Рули, искахте ли да кажете нещо? Не. Някой друг, Корея де Кампуш, господин Мандерс ми каза, че ще се върне и госпожа Баштош. Госпожа Баштош отново има думата. Нещо, което забравих да кажа. Колегата господин Рошвор прояви дух на сътрудничество. Той оттегли 7 от своите изменения. 79, 80, чак до 89. Така че, общо взето, така се улесни нашата работа. Искам да му благодаря изрично. Ще му го предам, казва председателя когато дойде. И сега, господин Репо от името на социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на госпожа Баштош за отличното сътрудничество по този толкова важен доклад. Аз не трябваше да оттеглям част от своите изменения. Исках да коментирам компромисните изменения. Мисля, че ще успеем да работим. Те са добра основа за сътрудничество. Благодаря. Кой е следващия? Никой от Алден е госпожа Руле. The... Ние подкрепяме компромисния текст, доволни сме, благодарим за доброто сътрудничество. Госпожа Макларкин. Всъщност, нашите виждания много се приличат днес. Искам да благодаря на докладчика за това, че приобщи всички работещи. Аз е, внесох няколко изменения. Целта беше да се укрепи текста, включването на системата EMI, засилването на заедостта на младите хора, важната роля на електронната търговия. Много е важно да не създаваме свръхрегулация. Всичко, което предлагаме, трябва да има добавена стойност, да е целенасочено, да е необходимо. По отношение на по-доброто регулиране на теста за МСП, те трябва да се прилагат последователно. Аз мисля, че можем да подкрепим всички компромисни изменения и се надявам, че комисията ще приеме позицията пък на нашата парламентарна комисия. Благодаря, професор Корея де Кампуш. Благодаря. Искам да поздравя госпожа Баштош за положените усилия. Това го казаха и други колеги. Аз съм напълно съгласен по отношение на новия текст на моето изменение 68. Искам да кажа, че работата по доклада е изключително важна, защото говорим за 20 години дейност на единния пазар. В петото компромисно изменение трябва да запазим изречението създаване на единен образец за договор в рамките на Европа. Всъщност дебата от днес след обед показва, че това е изключително важно. Естествено, всичко ще зависи от това до какво ще стигнем в хода на преговорите. Благодаря. Някой друг иска ли да каже нещо? Госпожа Ферхофен е тук от името на комисията. Тя е била гост тук много пъти. Ще й дам думата, ако иска да каже нещо. No, you're not connected. I am. You are no, not. I am. Okay. Uh, no, I just want to also... Аз искам да благодаря на Европейския парламент е, за интереса към този доклад. Е, консултирането ни с е, широк кръг а, а, хора продължава. На нашия вебсайт може да се види как върви. Ние продължаваме да събираме идеи от обществеността. Искаме да ви благодарим за това, че работите по тази тема и че добре я приехте. Председателят, благодаря ви много. Утре ще гласуваме в 10 часа по това предложение. От 9 до 10 тази зала ще имаме закрито заседание по директивата за обществените поръчки. Искам да ви припомня, че излезе новия брой на нашия бюлетин. Може да си вземете екземпляри. Ако искате, можете да се запишете в списъка на лицата, на които го изпращаме по електронен път. Искам да благодаря на госпожа Бастос. Очаквам положително да мине гласуването утре. Надявам се, че ще имаме възможност и за добри разисквания в пленарна зала. Всичко това е в интерес на европейските граждани. Благодаря ви за участието днес след обед. Надявам се да се видим отново утре в 10 часа.